Good morning. Добро утро. Добър ден, уважаеми колеги. Добър ден, уважаеми госпожи и господа. Аз ще председателствам първата част на днешното заседание, тъй като господин Пол Рюбих в момента няма възможност да присъства тук заради друго важно заседание, но ще се присъедини към нас съвсем скоро. Езиковия режим български, хърватски, чешки, холандски, английски, френски, немски, унгарски и италиански. Заседанието се излъчва и в интернет, ако някой иска да направи връзка към това. В папките си разполагате и с проект от дневния ред. Едно предложение като точка 5.8, предложение за организиране на семинар за 5G, възможности и предизвикателства за социално-економически промени в парадигмата. Ако няма възражения, в такъв случай можем да приемем дневния ред. Благодаря. Имате ли някакви предложения за промени в дневния ред? Не, в такъв случай само това изменение. И така проект протокола от заседанието от 24 ноември е също в папките ви. Имате ли някакви предложения за промени по протокола? Не. В такъв случай протоколът е одобрен, така както е включен в вашите документи. Трета точка представяне на а, едно поручване за научен напредък и прогнози за помощни технологии за приобщаването на хора с увреждания в обществото, образованието и а, работните места. Господин Адам Коса е тук и администраторът отговорен за това изследване. Филип Бушер също е тук. Благодаря. Нека очертая няколко от неща за това проучване. То ще бъде представено днес с фокус върху помощните технологии за уврежданията в Европейския съюз. Проучването изследва и анализира състоянието на технологиите в тази област и се прави анализ на национално ниво, като се използват проучвания и интервюта, които очертават потребностите и предизвикателите предизвикателствата пред хората с увреждания на базата на оценки на съответните експерти. Развитието на технологиите е международен приоритет. Авторите на изследването анализират как те могат да бъдат доразвити от техническо и политическо естество. Тук се поставя акцент върху три направления на хора с увреждания, които имат увредено зрение, които имат увреден слух или пък имат разстройство в аути, аутистичния спектър. Също така има и три основни области – независим живот, образование и заетост. Както казах, работи се в, на национално ниво и европейския контекст в Германия, Унгария, Португалия и Швеция. Също така е проведено и едно онлайн проучване в Европа, в което участват и експерти, така че те да очертаят потребностите и предизвикателствата в тази област, а също така се очертават и предизвикателствата при използването на помощните технологии. А сега ще дам думата на господин Адам Коса, който е ръководител в панела по този проект, за да ни представи резултатите от това проучване. Заповядайте. Köszönöm, elnök asszony! Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, за да могат да спестя време Бих искал да благодаря на участниците в екипа, провели проучването. Това е резултат от един продължителен а, процес. Беше проведен един семинар, който беше много интересен и на тази база съм уверен, че самото изследване всъщност ще ни помогне за създаването на едно по-добро нормотворчество като членове на Европейския парламент. Бих искал да насоча вниманието ви към факта, че в контекста на е, натоварената ни програма в законотворчеството, аз работих като водещ експерт в тази област. И това е тема, която може да подобри начина на живот на хората с увреждания в целия Европейски съюз. Освен това, бих искал да насоча вниманието ви към друг факт, а именно тези технологии съм убеден ще помогнат не само на хората с увреждания, но също така и на хората, които живеят непосредствено до тях. Нека не забравяме, че всички ние, включително и аз, можем да попаднем в различни тежки ситуации по различни причини. Можем да се озовем в ситуации, в които наистина да разчитаме на подобни технологии. Обеден съм, че се движим в правилната посока и бих искал да използвам тази възможност да благодаря на участниците в панела 100 и на участниците в този, това изследване за оказаната подкрепа. Председателката. Благодаря господин Кос въпроса за това, че ръководихте това изследване. Сега ще приветствам госпожа Лида Ниринг от Института за технологии от Карос Руе и Емилио Мордини, който а, е, отговаря за технологиите в Института в е, Париж. Те ще отговарят е, на въпроси след презентацията. Госпожа Линда Нирлинг е изследовател в Института по оценка на технологиите и анализ на системите в Карос Руе. Работила е в Германия, Австрия и в Швеция. Емилио Мордини е експерт в областта на психиатрията и е етиката. А, също така отговаря и за много изследвания, свързани с иновациите, анализите и следователската дейност на световно ниво. Сега ще дам думата на доктор Нирлинг за презентация и, както казах, след това ще има възможност за въпроси и отговори. Имате думата, заповядайте. Um, Благодаря ви за тази покана. Да представим основните резултати от нашия проект по СТОА. Ние поставихме ударението върху три основни увреждания, които често се срещат в Европа. Слепотата и различните нарушения на зрението, глухотата и различните нарушения на слуха и разстройствата на оптистичния спектър. Те се срещат често в Европа и се проявяват в различни възрастови групи. Първо, трябва да кажа, че беше трудно да разгледаме разстройствата на аутистичния спектър, защото тук има различни видове симптоми, що се отнася до спектъра. Е, става дума за увреждания, свързани с е, комуникацията, социалното взаимодействие и общуване. Този вид разстройства също нарастват в Европа не по демографски причини, а защото е, се знае все повече и повече за тях и освен това диагностиката много се подобри в последните 30 години. Ето за какво ще говоря. Ще премина към политическите стимули за тези подпомагащи технологии. Трябва да споменем на първо място Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Тези подпомагащи технологии се споменават в поне 9 члена. Виждате темата много важна за конвенцията. Вследствие на, на самата конвенция СЗО създаде така наречената инициатива Гейт, която е насочена най-вече към развиващите се страни. Създаде се каталог на такива подпомагащи технологии, с цел те да бъдат разпространени във всички държави по света. И на трето място инициативата, която спомена господин Коша, Европейския закон за достъпността, който в момента се обсъжда. В нашето проучване ние имахме няколко задачи. На първо място искахме да направим анализ на законодателната рамка относно тези технологии. Нямаме кой знае колко време, затова съвсем накратко ще ги представя. Недопускането на дискриминация е важен аспект в много различни видове законодателство, например Хатата на основните права. Конвенцията на ООН също беше основна стъпка в правилната посока, защото тя определя всичките аспекти, свързани с уврежданията и различните видове разстройства. С други думи, увреждането вече не е проблем, а то се превръща в някакъв вид проблем поради социалното тълкуване и социалната среда. Тази конвенция беше приета и транспонирана в някои държави. Има известни предизвикателства. Те са свързани с някои основни практики. В Европа, между другото, има много различия, що се отнася до прилагането на конвенцията. Що се отнася до подпомагащите технологии и уврежданията, видяхме, че има много разлики в държавите членки. Те са свързани с различните традиции има някои е, страни, които отдавна се борят с дискриминацията. Положението там е по-различно. Има големи разлики относно основните права на хората с увреждане. Що се отнася до технологиите за подпомагане, нашето проучване сравни Германия, Швеция, Португалия и Унгария. И то показа, че се поставя ударението върху правителственото финансиране на тези технологии за подпомагане. То пък е свързано с качеството на технологиите. В Германия и Швеция тези технологии се финансират от държавата. В Португалия и Унгария част от средствата идват от трети страни, като семейството, например, или НПО. Значи, виждате, положението е по-различно. Наред с националното законодателство има законодателство на местно и регионално ниво. Е, това води до увеличаване на сложността и до задълбочаване на разликите относно достъпа до услуги и качеството на предлаганите технологии. Какви са бъдещите предизвикателства? Е, те са хоризонтални, засягат всички държави, свързани са с трудовия пазар, достъпността на веб страниците, особено що се отнася до частния сектор и обмена на най-добри практики. Друго проучване, което направихме, беше да разгледаме настоящите и бъдещите тенденции относно технологиите, за които говорим. Поставя се под въпрос определението увреждане, трябва да се осъзнае социалния модел, освен това да се поставят под въпрос и определението подпомагащи технологии. Има норма по ИСО, която се прилага. Казва се, че това трябва да са технологии, които да са стандартни по своя характер, но могат да бъдат и е, технологии, които увеличават по някакъв начин възприятията на съответното лице. Имаме, например, проблеми, свързани с навигацията по интернет, брайловата азбука, достъпа до информационни и комуникационни технологии, има технологии свързани с разпознаването на глас или пък новоплавяващи се технологии, като така наречените бионични крайници. Що се отнася до слуховите увреждания, имаме различни технологии, новоплавяващи се технологии. По отношение на разстройствата на аутистичния спектър, много неща се случват. Фокуса пада най-вече върху устройства за подкрепа на комуникацията, на социалните умения, иновационна терапия, устройства за обучение, роботи за деца с такива увреждания. Тук също има някои противоречия. Няколко думи за нашите резултати – Направихме онлайн проучване, от една страна насочено към хората с увреждания в Европа. На второ място проведохме две интервюта с различни заинтересовани страни в Европа. Там задавахме въпроси най-вече свързани с пречките пред хората с увреждания. На този слайд виждате използването на подобни технологии – Попитахме дали хората използват подобни технологии или устройства, за да се справят със своите увреждания. Що се отнася до слепотата и до глухотата, виждате, че доста хора ги използват. По отношение на аутизма, доста по-малко. Това се дължи на факта, че технологиите в момента те първа се развиват за този е, вид увреждане. Какво научихме от интервютата? Във всички наши проучвания видяхме, че има открито оптимистично отношение към използването на нови технологии. Искам да цитирам Саймън от Европейския съюз на слепите. Той казва, че смята, че хората с увреждания всъщност трябва да бъдат приоритет за технологиите и интернет е по-важен за тях, отколкото за хората без увреждания. Попитахме защо хората не използват такива а, устройства? Слепите казаха, че не използват такива технологии, защото получават подкрепа от друго лице. Хората, които определяме като глухи, казаха, че нямат нужда от а, нещо подобно, т.е. не е правилното устройство това, което им се предлага. Що се отнася до разстройствата на аутистичния спектър, има твърде малко информация за съществуващите технологии. Как можем да обобщим? Трябва да поставим ударението върху развитието и дизайна на нови технологии. Трябва да има универсален дизайн, насочен към потребител. Освен това, трябва да говорим за приемането на тези технологии и е, за осъзнаването, повишаването на осведомеността. Знаете, че понякога има отхвърляне на хора, които е, носят кохлеарни импланти поради различни е, традиции в е, обществата. Въобще трябва да се борим с всякакъв вид стигматизиране на принцип е, възраст, културни фактори. Искам да цитирам Райке от Европейския съюз на глухите. Тя казва, че тези подпомагащи технологии трябва да станат част от ежедневния ни живот, точно така както са колелетата, часовниците или скейтбордите? Защо такива да не са, например, и инвалидните колички или слуховите апарати, както и белите бастуни? На следващо място относно пречките пред обществото. Попитахме хората с какви пречки се сблъскват в ежедневния си живот. Видяхме, че пречките са много различни. За слепите става дума за физически бариери, за глухите проблема най-вече е свързан с комуникацията, а що се отнася до разстройствата на аутистичния спектър, бариерите са най-вече социални. Поразително е колко са високи така наречените комуникационни бариери за всички тези три групи хора с увреждания. Как да обясним тези пречки в обществото, ще разгледам три области независим живот, образование и заетост. Ако започнем с независим живот, тук имаме различни видове увреждания. Например, за слепите често липсват така наречения универсален дизайн и технологии, като така наречения тъчпад. Участието в социални медии за тези хора е много проблемно. По отношение на разстройствата на аутистичния спектър, хората имат проблеми с социалното взаимодействие и общуване, особено що се отнася с до представителите на обществения сектор – общуването с тези държавни органи. Искам да цитирам Саймънс, който казва, че е, много е важно да можем да се интегрираме в обществото, да, да действаме независимо. И тези подпомагащи технологии ни дават независимост. Е, по този начин няма нужда да търсим помощ е, от приятели или семейство. По отношение на образованието, намерихме е, две различни области, в които тези технологии стават е, релевантни. На първо място, самите хора с увреждания имат нужда от конкретни е, устройства, за да се учат, да ходят на училище. Освен това, открихме, че Нивото на образование, особено ако то е достатъчно високо, дава възможност на хората сами да решат кои технологии са най-уместни за тях. И съответно, кои технологии са уместни, зависимост от това какво образование те искат да получат. Чрез използването на подобни технологии те стават по-уверени, по-сигурни, ето защо трябва да се обучат всички как да използват технологиите. На второ място искам да спомена професионалистите, които работят с хората с увреждания и работят с такива устройства или технологии. Достъпността тук все още е голям проблем в Европа. Тук трябва да спомена липсата на официални сертификати. Хората, които искат да получат е, официален сертификат, го получават от САЩ има проблем с достъпността и в сферата на здравеопазването. Технологиите трябва да бъдат неразделна част от обучението на медицинските работници. Беше ни казано, че може да създаде една нова професия, специалист по технологии за подпомагане. По този начин би се улеснило използването на такива технологии и би се избегнало задължението лекари да дават рецепти за получаването на тези устройства. Искам да цитирам Аули Баранже от организацията Аутизъм Европа. Цитат. Тя казва, че Усилията трябва да започнат с полицията, с държавните служители, с учителите и да минат през цялото общество. Всички тези професионалисти трябва да контактуват с хора с аутизъм и трябва да бъдат обучени да разпознават аутизъм, за да знаят как да общуват с подобни хора. По отношение на заетостта видяхме, че тук има най-много проблеми, защото отношението често е проблемно, то започва още на ниво набиране на съответните кадри. Ето защо трябва да видим на ниво компания как може да се интегрират хората с увреждания. Конвенцията на ООН може да помогне в това отношение. Там присъства термина уместно устройство или reasonable accommodation. Под устройство тук се има предвид устройство на пространството, но и не само. По този начин може да се интегрират по-добре хората на трудовия пазар. Много е важно да има трудов пазар, който да е насочен към нуждите на хората с увреждания. Защо да няма, например, информационни технологии и а, информационни приложения, които да подпомагат хората с аутизъм или пък слепите или глухите. Искам да цитирам Чиринчоне от е, организацията Аутизъм Европа. Той казва, че така наречената увеличена реалност работи последния начин. Има симулация на един компютър с цел да се разбере работното място. Като една видеоигра, в която започваш е, деня си, отиваш в службата или в лабораторията и казваш добър ден на колегите. Отиваш до бюрото си, чакаш да дойде шефът ти и можеш да си вършиш работата и така нататък. По този начин се подготвяш е, да срещнеш е, действителните си колеги. Защото иначе социалното общуване е много трудно за хората с аутизъм. Значи виждате, че увеличената реалност е, може да, да помогне. По отношение на регулацията, въпросът е колко доколко сте доволни от съществуващата регулация по отношение на хората с увреждания. Хората с слепота или глухота имат малко по-различни проценти от хората с разстройства на аутистичния спектър. Тези с подобни разстройства на аутистичния спектър са доста по-недоволни. Може би защото те първа започва процеса на говорене за този проблем. Ето защо, за да се подпомогне този процес, трябва да се подобри процеса по приемане на европейския закон за хората с увреждания. Би трябвало да се работи и за приемане на регламент за тези подпомагащи технологии. Много от тях са свързани с а, средства, с инвестиране в а, иновации. Един експерт, Албрехт от а, Университета по медицина в Хановер, каза, че в момента регулаторните процеси са твърде консервативни и не засягат по никакъв начин новите технологии. Знаете, че има много ускорено развитие в а, някои отрасли, които определяме като технологично нови. Беше ни казано, че би трябвало да запазим започне процес на нова регулация, цял нов регулаторен отрасъл, посветен на тези подпомагащи технологии, за да се отчетат различните характеристики на, на този вид устройства. И накрая какви са заключенията и предизвикателствата? Формулирахме редица въпроси. Когато погледнем тези подпомагащи технологии, е, виждаме, че трябва да се заложи на автономията на хората, които използват подобни устройства. Следва да се помисли обаче и за отрицателните страни. На първо място социална изолация поради твърде голямо общуване с технологиите. Следва да се говори и за възникването на нов вид отношения между човека и между технологичния интерфейс. На следващо място най-новите технологии, като бионичното око, например, променят нашето схващане за това какво е нормално и какво не. Това е, е отрасъл, който се намира някъде по средата между подпомагащи технологии и е, увеличената реалност. Е, всъщност хората могат да се запитат това, всъщност реалността ли е онова, което виждам тук. Има много въпроси съответно. Има даже възможност да има отказ от използването на тези технологии, така ще има проблем за хората с увреждане. На трето място бих искала да предложа тези подпомагащи технологии да се превърнат в една социотехническа система. Ударението трябва да падне върху интегрирането на тези технологии в обществото и в здравеопазването. Създаваме много високотехнологични и нискотехнологични устройства. Сега обаче Имаме нужда от така наречените среднотехнологични устройства, тъй като помагащите технологии са точно такива. И съответно трябва да заложим на съществуващите технологически решения, вместо да инвестираме в високотехнологични е, устройства. Има достатъчно добри решения, но те трябва да се интегрират в е, обществото. Още нещо, което обикновено определяме като подхода е еднакъв за всички. По отношение на техническите решения, по отношение на иновациите, социалните решения, трябва да се прояви гъвкавост. Не можем да имаме един подход за всички. Правят се понякога в тази връзка аналогии с процеса на остаряване – той е различен за всички и когато едно общество остарява, има нужда от различни рецепти за справяне с проблема. Дори да има взаимовръзка между тях. И накрая искам да говоря за обществената роля на тези подпомагащи технологии. Естествено, те играят роля и то важна за хората с увреждания, но още по-важно е да се справим с пречките от социален характер, отношението към хората с увреждания, от страна на другите. Обществата трябва да се превърнат в а, едни по-отворени общества и тези подпомагащи технологии могат да подпомогнат този процес. Така приключвам. Искам да ви благодаря за вниманието. Остава ми само да ви кажа, че това е една междинна презентация. През януари ще имаме среща в Брюксел, ще имаме работен семинар, на който сме поканили експерти. Те ще се превърнат е, в е, основа за бъдещата ни работа. В сътрудничество с това ние ще изготвим и един видеофилм, който ще говори за стандартите за достъпност за тези три засегнати групи хора с увреждания. Благодаря за това, че ме изслушахте. Аз и моите колеги сме тук при вас и сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Um, благодаря, доктор Нелинг, за тази презентация. Нашия председател, господин Пол Рубик, се присъедини към нас. Той ще председателства след като приключим дискусията по тази точка. Благодаря ви за това отлично изследване. Имате ли въпроси? колеги. Господин Албрехт, благодаря. Благодаря за тази презентация. Наистина много интересно изследване. Надяваме се, че ще можем да имаме и така по-цялостна картина на състоянието на нещата. А, мене ме интересува по-специално нещо, което споменахте в края на презентацията си. Ставаше дума за а, нормативната уредба, свързана с тези нови технологии вие казахте, че има прекалено много различия в нормативната а, уредба и че трябва да има едно по-стандартен подход и да има по- повече стандартизация в случая. Има ли някакви обсъждания, които да са свързани с по-добро нормотворчество в тази област. Благодаря ви. Всъщност ставаше дума за развитието на медицински приложения, но това изисква приложение на наличните разпоредби на закона за медицинските приложения. И все още има много проблеми. Ето, примерно в Испания вече лекарите по време на медицинските прегледи използват известни приложения, но както казах, все още има много проблеми свързани с нормотворчеството. Същото въжи и за така наречените тех, помощни технологии. Имаме два вида технологии медицинските технологии и общо приложимите технологии. Така че в случая зависи към а, каква а, от категориите спада съответната технология, дали а, ще има възстановяване на разходите, ако технологията се счете за а, технологии от а, медицински аспекти и така нататък. Благодаря. Имаме ли и други въпроси, господин Коза? благодаря за възможността да задам въпроси. Благодаря ви за презентацията. Искам да задам три въпроса. Не съм абсолютно убеден. че имаме така съвсем ясна представа за нещата. По, по време на обсъждането на а, закона за достъпността обсъдихме различни подходи. Единият подход беше да има точни спецификации относно различните технологии, а, и как точно да се постигне достъпността. Имаше много предложения. Аз бях е, съгласен с много от тези предложения и смятам, че не трябва да а, е, а, е, определяме абсолютно точни спецификации, а по-скоро да създадем един модел, който да даде възможност за съответни приспособявания. Второ, е, критериите, показателите в европейските държави членки. Както казахте, положението е различно в различните държави членки и е, подхода на различните държави членки е различен спрямо тези помощни технологии. Например, има големи разлики между Унгария и Швеция как може да се подпомогне разпространението на тези помощни технологии. И трето, в Съединените щати те са много разпространени. Знаете ли какви са, какви са законите, които урегулират тази област в САЩ или имате само европейски поглед върху нещата. Благодаря Вие Извинете за това, че закъснях, но трябваше да дам интервю на една на един телевизионен канал. Смятам, че комуникацията от тук нататък ще има ключова роля и виждате тук в Европейският парламент някои наши колеги е, се възползват от е, превода на езика на жестовете. Е, какво, какво бихме могли да използваме в бъдеще? Примерно по какъв начин е, ще бъде улеснена комуникацията? Е, какво ще направи Google, примерно, или от друга страна знаеме, че визуалната комуникация съществува много отдавна в китайски язик. Това е норма. Виждаме също така, че с мигрантите, които не знаят езика, може да се комуникира чрез пиктограми, които са на техните телефони. Така че как ще се използва това за бъдеще? Първо искам да, да отговоря на господин Коша, след това ще дам думата на колегите да отговорят на другите въпроси. Вие попитахте какво е положението в САЩ. Да, ние имаме не само европейска перспектива. А, от една страна гледаме случващото се в САЩ, от друга страна в развиващите се страни. В развиващите се страни проблемите са съвсем различни но наистина Съединените щати могат да бъдат много добър пример за законодателство. Има законодателство, което е доста подобно на това прието в Европи. И също и също, също така законодателство, свързано с, професионалното използване на помощните е, технологии. Наистина, може би било много интересно да се направи едно по-нататъчно изследване относно положението в САЩ и Европа и съпоставянето им. Колкото до визуалната комуникация. Да, това е ново предизвикателство пред нас, но въпрос е наистина да е, постигнем достъпност е, за всички. Е, включително тази комуникация да е достъпна за хората, които страдат от разстройства в аутистичния спектър нека не забравяме, че има и групи хора с увреждания, които не могат да ползват визуалната комуникация. А сега ще дам думата на колегата, който да отговори на другите въпроси, свързани може би с законодателството или... Благодаря за въпросите. Ще се спра на втория въпрос на господин Коша относно показателите. Много е трудно да сравним отделните страни, за това е, ние спрахме четири страни, за да имаме така малко по-широко по-широка представа на случващето се в Европа, но факт е, че в много от страните няма показатели и, а от друга страна а, имаме една конвенция, конвенцията на ОНЕ, но не можем да направим точно сравнение на начина по който се прилага тази конвенция и какви са резултатите в отделните държави членки, тъй като не разполагаме с необходимата информация опитахме се да отделиме добрите практики, може би лошите практики в от, отделните държави членки, като това разбира се, би могло да послужи за отправна точка за различните държави членки. Сега, вие споменахте Унгария и Швеция. Наистина много е трудно да сравниме тези две страни, които сами по себе си се различават много една от друга, но примерно в Унгария имаме много добри примери и практики в областта на а, борбата срещу дискриминацията или в а, Унгария също така е отличен пример за достъпност, що се отнася до е, участието в изборите, възможността да се гласува. Швеция също, но според е, нашите изследвания Унгария е най-добрият пример в тази смисъл. Така че трудно е, трудно е да се правят сравнения, но за това би било необходимо да изработиме допълнителни критерии показатели, които да ни дадат възможност за сравнение и да можем да имаме наистина критерии за сравнение в различните държави. Аз не съм експерт в областта на законодателството, аз съм психиатър. Мисля, че обаче вие повдигнахте един много важен въпрос, който има законотворчески нормативни последици защото тук тези помощни технологии не са насочени само към хората с увреждания. През 90-те години участвах в развитието на един проект за създаване на GPS на хора с увреждания на зрението или са слеп... страдащи от слепота. За това струва ми се, че... Но кой, кой, кой си представяше тогава, че технологията ще се развие толкова бързо? Но като си помислиме, всъщност всяка една технология е помощ, на какво всъщност е технология. Технологията е нещо, което хората са измислили, за да си помогнат, е, за да превъзмогнат е, известни е, ограничения в начина си на действие. Ние сме ограничени от много неща, така че за това си помагаме с технологиите. Така че малко може и трудно може да се направи разграничение между общи технологии и е, помощни технологии. Разграничавайки ги, ние всъщност правиме една социална оценка, една психологическа оценка. Защото в крайна сметка от ние сме унези, които наричаме или считаме, че някои от ограничения са всъщност нормални, а други не. Тоест става дума за една а, е, културна оценка на положението на нещата. Целта е всички да бъдат включени и интегрирани хората с увреждания. И технологиите следват същият, същото развитие, така че трудно е да да трудно е да, да разграничим едните технологии от другите, като например GPS-а. Така че в бъдеще струва ми се, че просто ще имаме един общ единен пазар, в който тези два вида технологии ще представляват едно цело виждате как се развива, примерно, Google. Да, това наистина обаче ще създаде е, много проблеми за закон, от гледна точка на законодателството. Защото след 20-30 години пазара ще се промени изцяло. Това ще има много големи последици за малките и средни предприятия. Така че струва ми се, че ако от сега се заемеме с решаване на проблема, нещата ще се развиват плавно и нормално. Но ако оставиме нещата до последния момент и не реагираме до тогава, то ще има много големи проблеми. Uh, Благодаря ви. Всички ваши изказвания и коментари бяха много интересни и ще ги имаме предвид. Както вие споменахте, тези технологии са полезни не само за хората с увреждания, но за всички. Споменахте Siri, GPS, контактни лещи, които помагат така или иначе на хората да получат допълнителна информация или по-добре да възприемат света зрително. Така че наистина смятам, че в бъдеще тези помощни технологии ще ни дадат една нова представа за това как възприемаме света. А, освен това 5G, а, преносимите устройства, всичко това се движи в една посока. Ако няма възражения, изследването ще бъде публикувано на вебсайта на СТОА и ще се разпространи както в, така и извън парламента. Един интерактивен семинар за бъдещите направления в подпомагащите технологии ще се организира само за поканени участници за а, научни прогнози ще се проведе на 31 януари 2017 година. В Брюксел ще се проведе това събитие. Участниците в панела ще получат покана следващата седмица и се надявам, че всички ще участват. Много ви благодаря за представянето на това изследване. Сега ще дам думата на нашия председател господин Пол Рюбих, за да продължи по дневния ред. Yes, many, uh, Много благодаря на Ева за това, че председателстваше заседанието. Сега преминаваме към четвърта точка. Това са текущите и нови проекти на СТОА. Тук администраторите са Тео Карипеперерис и господин Патаки. Тео. Бих искал да информирам членовете, че госпожа Ружие, която е член на Европейския парламент и участник в панела, ще ръководи проекта за киберсигурност. И с позволението на председателя ще дам думата на нашия колега госпожа Лив Ван Вунсел, която ръководи а, проекта, свързан с научните прогнози, за да ни представи резултатите по тези проекти. Може ли да й дам думата? Да. Благодаря. На първо място по отношение на проектите, както казахме в началото, когато започнахме с този подход за научните прогнози, предвиждаме да се разработи един инструмент за визуализация, който да помага за внедряването на този проект, така че и вие да имате по-лесен достъп и да проследявате резултатите. Това е един инструмент, който е с, свързан с веб платформа. По този начин всички ползватели ще могат да се запознават с необходимата информация, която представлява интерес за тях, без да е необходимо да преглеждат цялата информация. Планира се инструментът да бъде напълно готов в края на януари 2017 година. Госпожа Дево не е тук в момента, но. Ам, нейната дейност, която върви паралелно с нашето проучване, ще подлежи на гласуване или на 10 или на 12 януари в Комисията по правни въпроси, така че инструментът за визуализация ще бъде внедрен веднага след това. Следва проекта за прецизно земеделие и бъдещето на земеделието в Европа. Очаква се да се публикува съвсем скоро, още преди коледа, но разбрах, че последните Първите публикации ще бъдат в понеделник, така че може би ще е трудно за нас. Ето защо очакваме това да бъде един новогодишен подарък след подаръците. И също така има и субтитри на всички официални европейски езици. Освен това, вече имаме натрупен опит по приключилите проекти и бъдещия проект за подпомагащите технологии с оглед на научните прогнози. В този контекст направихме оценка на първоначалния подход и ще представим актуална информация по проекта за научните прогнози в рамките на проектите на СТОА по такъв начин, че тази комуникация да бъде възможно най-ефективна, така че да се очертаят евентуалните бъдещи възможности и да се очертаят проблемите и въпросите и възможностите в бъдеще и очакваме всичко това да бъде готово до март 2017 година. Благодаря. Много ви благодаря. Има ли желаящи да се изкажат от залата? ако няма такива, в такъв случай продължава работата по изпълнението на, проек, на проекта, така както беше описано. Предлагам от името на бюрото на СТОА да се да окажем подкрепа за а, организирането на прилагането на политиката във връзка с бъдещите а, научни а, прогнози и организирането на работата през 2017 година, най-вече по конкретни проекти, които са одобрени. Вътрешно изследване, за прилагането на тези проекти е предвидено по отношение на е, етичните и политически направления. А, ако нямате въпроси по тази тема, тези два нови проекта ще стартират. Преминаваме към следващата точка, пета предстоящия семинар за равенството на езиците в цифровата епоха. Семинар, който ще се проведе на 10 януари в Европейския парламент в Брюксел. Евсен, искаш ли да кажеш нещо по темата? Благодаря. Подготовката по този семинар започна. Разполагате с информация и с програмата всичко върви по график. Ще се проведе на 10 януари тази среща. Това ще бъде първия ни голям семинар в началото на началото на 2017 година ще се проведе в зала PHS 07C50 в Европейския парламент. Предвидени, предвидено участието на четирима експерти, които се занимават в областта на езиците в цифровата епоха и преодоляването на езиковите бариери за създаването на истински единен цифров пазар и очертаването на бъдещето бъдещите направления в езиковите технологии. Не само технологиите са включени, но и а, економическото изменение. Ще обсъдим економическото въздействие и социалните въздействия от а, отсъствието на балансирана подкрепа за всички европейски езици. Както знаете, а, има голямо разминаване в положението на европейските езици и това е една от причините, поради които няма как да се внедри един истински единен пазар. Господин Алгирда Салдаргас, който е член на Европейския парламент, ще участва като експерт, като предложил това проучване и той ще представи този проект на 10 януари, точно преди началото на семинара. Поканата ще бъде разпратена съвсем скоро. И на базата на интереса, още от подготвителната фаза, виждам, че ще има голямо участие. Вече пет колеги са потвърдили участието си съгласно информацията в брошурата. Благодаря ви. Има ли изказвания по темата? Ако няма такива, в такъв случай ще кажа, че подготовката ще върви по график. На следващо място семинар за биоетика на 25 януари 2017 година. Отговорник е Мариан Петир, Нера отговаря и господин Критикос. Да, заповядайте за повече информация. Благодаря, господин председател. Този семинар е предложен от госпожа Петир като член на панела. Подготовката за под... продължава с колегите Кулянич и Критикос. Наименованието на семинара е етични и социални предизвикателства пред селскостопанските технологии и взимащите решения за оформяне на политики. Тук става въпрос за етичните въпроси с използването на нови технологии. Проекто програмата е разпространена сред участниците. Има две части. От една страна два казуса, които ще бъдат представени. Синтетичните култури и на следващо място социалните измерения. Семинарът ще се проведе на 25 януари в зала PHS 7C50 в Европейския парламент в Брюксел. Благодаря. Е, е, Благодаря ви много. В тази област има много дейности по отношение на принципа за предпазливост и разбира се в бъдеще това трябва да премине в е, оформяне на решения на базата на данни и то осигурява възможността да се направи оценка на различните варианти. Варианти, които съществуват и които дават възможност за претегляне на е, ползите и рисковете. Така че това е важно начинание за е, нас, така че отговорните комисии да вземат необходимите решения. Ако няма възражения, семинарът ще продължи по график график. Също така предложение за семинар за така нареченията възможност за блокчейн. Тук отговорниците са Ева Кайли и Филип Буше. Ева, кратко представяне. Благодаря, господин председател. Това е една технология за така наречения блокчейн, дава възможност за проявяване на интерес както от научните, така и от технологичните страни. Има конкретни предложения по темата за очертаване на възможностите и предизвикателствата. Аз предложих този семинар за проследяване на технологичната парадигма с оглед на социалното взаимодействие господин Висакер участва от страна на Европейския парламент, за, за да се представи малко повече информация за използването на ам, виртуалните валути, интелигентните договори, технологиите и смятам, че представянето на всички тези елементи ще бъде много интересно и благодаря на Филип Баушер за това, че ни съдейства. Имате ли някакви въпроси по темата? Ако няма такива, Препоръчвам да се одобри предложението на госпожа Кайли за организирането на този семинар с участието на господин фон Вайсекер, който ще участва в този семинар. Господин Тамбурано има думата, заповядайте. Е, грация, президенте. Е, Благодаря, господин председател. Замислих се последния факт. За съжаление, панелът на стола се състои от 23 колеги, но не много не всички от тях присъстват. Ето защо смятам, че трябва да се замислим върху това какво трябва да направим за ангажирането на повече от нашите колеги. Може би те не са запознати с това, за което говорим тук. Обеден съм, че не само три четвърти от състава ще проявят интерес. Наистина оптимистично настроен съм. Освен това, през месец февруари приключва моя мандат, но аз възнамерявам да продължа да участвам активно в работата на панела и се надявам, че няма да бъда а, сам. Чух много полезна информация. Така че по време на коледните празници трябва да помислим как да работим през 2017 година, така че да ангажираме по-активно и останалите колеги в нашата работа. Благодаря. Да, мисля, че тази забележка е съвсем основателна. Според мен това, което можем да подобрим е следното. На първо място трябва да проверим дали колегите, които са номинирани за членове в стола, дали а, имат а, време а, в четвъртък сутринта. Защото през годините сме водили дебата кога е най-удачното време да заседаваме и решихме, че това е най-удачното време. Разбира се, тече и пленарното заседание, има и други паралелни дейности по това време, така че ако се номинират нови членове от различните комисии, трябва да им дадем ясна информация, че е удачно да бъдат номинирани само онези, които наистина могат да присъстват тук в четвъртък преди обяд. Защото ако някой колега е номиниран, но има други интереси, които са по-важни за него, естествено, че този колега ще следва тези по-важни интереси. Натрупали сме вече опит и в Брюксел, организирали сме тези заседания и в Брюксел и там ситуацията беше малко по-лоша финансират. Благодаря за това предложение за подход. Той е наистина удачен, така че ще помоля всички колеги да помислят върху това какво можем да подобрим. Моето предложение беше да организираме тези заседания тук в Страсбург, защото можем да поканим много участници от различни организации, институции, агенции и те да се включат, може да се излъчва в интернет и това да представлява голям интерес интерес за научната общност и за широката общественост. Но можем да каним и външни експерти, както днес, да се включат по различни точки в дневния ред, така че активно да се ангажираме, да каним външни експерти и смятам, че няма да бъде трудно да изпращаме такива покани към колеги, които наистина да проявяват интерес към тези теми. Но благодаря все пак за този коментар. Преминаваме към точка 5.5 за един семинар за преносимите устройства и как те могат да променят нашия живот. Филип евентуално може да ни даде повече информация за тези преносими устройства, какво може да се случи в този сектор, как те могат да бъдат внедрени в нашия живот, какви са последните развития в тази насока. Заповядай. Благодаря. През 2015 година а, беше направена публикацията за тех, 10-те технологии, които могат да променят нашия живот. А, там бяха очертани тенденциите, които могат да променят а, живота на гражданите в Европа. А, има предложение за семинар за бъдещето на тези устройства, какви са възможностите и предизвикателствата по предложение на госпожа Кайли. Очертават се предизвикателства предизвикателствата и възможностите пред гражданите, обществото и а, организациите, е, така че да се оформят резултати за законодателни промени, които да подпомагат сектора и това да отразява развитието в живота на нашите граждани. Европейския парламент може да изиграе много важна роля в оформянето на политиките и регулаторната рамка, като се премахнат препятствията и се отговори на притесненията в развитието на следващото поколение от подобни интелигентни устройства, които да бъдат предложени на пазара. Председателя, благодаря. Имате ли някакви коментари по тази точка? Ако няма коментари и възражения, в такъв случай семинарът ще се организира по план. Точка 6 е следващата тема за бъдещето на науката чрез участието на гражданите. Аз съм ръководител от страна на панела. Филип ще ни информира за развитието. Това е един подход отдолу нагоре, като част от развитието в научния и технологичния сектор. Предвид Хоризонт 2020 все още има конкретни пропуски в подхода отдолу нагоре за определянето на различни изследователски области и работни програми за участието на европейските граждани. С наш партньор от Швейцария разработихме европейски проект с участието на граждани от 30 страни. По този начин можем да ангажираме гражданите в развитието на европейската изследователска дейност и следващата рамкова програма за изследователска дейност и иновации, деветата програма. Освен това има конкретно предложение за организирането на семинар с участието на нашите партньори от Швейцария, така че да се види какви са възможностите по деветата рамкова програма. Благодаря. Ако няма предложения и възражения по тази точка, в такъв случай семинарът ще бъде организиран по график. Преминаваме към следващата точка системи в здравоопазването за в бъдеще. Джан Лук може да ни информира, но той не е тук, така че ще дам думата на Тео по тази тема. Благодаря глобалната економическа и финансова криза продължава да се чувства в Европа и устойчивостта на системите на здравеопазване е много важна тема, актуална тема. Трябва да направим инвестициите в обществено здравеопазване по-ефикасни. Е, трябва държавите членки да се учат една от друга и да използват е, опита, който са натрупали. Всъщност е, по много въпроси има общи е, проблеми е, в повечето държави, като например хроничните заболявания, е, затластяването, е, различните психични разстройства. Много страни търсят иновативни решения с цел да се постигне е, по-добро предоставяне на услуги. Стола е организирала събития, свързани с различни аспекти на здравеопазването, но все още не е имало събития относно иновациите в системите на здравеопазването. Тази е, инициатива този работен семинар ще ни даде възможност да се получим един от друг, да разберем при какви условия функционират системите на здравеопазването. Ще се опитаме да използваме наличния опит и да намерим начини за създаване на устойчиви и стабилни системи на здравеопазването. Има и работна програма за 2016-17 година в рамките на инициативата Хоризонт 2020 като част от темите по тази работна програма са ориентирани към устойчивостта на системите на здравеопазването. Следващия семинар, за който отговаря Ева Кайли, е посветен на 5G. Петото поколение комуникационни системи. Колегата ще ни даде информация. Така нареченото пето поколение телекомуникационни системи или 5G са изключително важни за да изградим цифровото общество в следващото десетилетие. 5G е, ще бъдат е, двигателя за бъдещото общество на свързаността. Европа е предприела важни стъпки е, в тази връзка. Е, определяме различни стандарти и инициативи, възможности за действие в това отношение. Искаме естествено да отчетем е, позициите на гражданите, този семинар, който предлагаме, ще постави ударението върху политиките и законодателните мерки с цел да се подкрепи развитието на тази стабилна индустрия. Предложението отчита и желанието на Европейския парламент да допринесе за подобряването на регулаторната рамка и за премахването на пречките пред развитието на 5G мрежата. На следващо място, каза председател, тъй като няма коментари, преминаваме към шеста точка външни дейности посещение на стола в института Пастьор 27 януари. Колегата ще ни даде информация. Беше избрана всъщност друга дата, тъй като трябва да се избере зелена седмица. Института Пастьор е част на фундация с нестопанска цел. Мисията на тази организация е да работи за превенцията и лечението на заболяванията. Програмата все още е предварителна. Сутринта ще имаме разговор с членове на борда на директорите, а след обед ще посетим музея. Пастьори ще се запознаем с дейността на института. Освен това ще разгледаме различните отдели за биология, за стволови клетки, имунология, заразяване, епидемиология, геноми, генетика, микробиология, невро, наука, паразити и насекоми. Благодаря за това предложение. Преминаваме към 6.2 посещение на наша делегация в Бостън. Тео отговаря тук. Може ли да обясните? Благодаря, господин председател. Тази делегация беше одобрена през ноември от председателския съвет. Ще пътуват двама колеги, председателя и заместник-председателя, господин Рубик и госпожа Кейли. Тази среща ще се проведе между 16 и 20 февруари 2017 година в Бостън. Темата ще бъде как да служим на обществото чрез политики за науката. Подобни срещи съществуват вече от няколко десетилетия. Колегите ще участват в две работни сесии. Първата е организирана от съвместния научен център – като темата ще бъде разбиране на познанието с цел превръщането му в политически мерки. А втората работна сесия ще бъде организирана от новия механизъм за научни консултации на Европейската комисия. Заглавието на тази работна сесия е Механизми за научна консултация с цел превръщането им в политики. Ще има високопоставени представители на европейски институции, е, високопоставени представители на съвместния научен център и на други групи. Е, ще имаме освен това и обща пресконференция след тези събития, посветена на политиките в областта на науката в Европейския съюз и ще искаме да създадем място за даване на информация за, за бъдещите научни политики на Европейския съюз. Ще има представители на различни научни центрове около Бостън, ще има представители на MIT и на университета в Харвард. Естествено, благодаря. Ако няма други коментари, преминаваме към коледните подаръци. Стола ни е подготвила коледен подарък. Един бюлетин. Мисля, че той се радва на радушна подкрепа. Може да го качите в Twitter или в Facebook. Това е добър подарък. Знаете, че познанието винаги е най-добрият подарък. Благодаря на Тео и на неговия екип за това, че подготвиха този информационен бюлетин за коледа. Има ли въпроси? Няма, ако няма, точка 9, дата и място на следващото заседание. Четвъртък, 19 януари 2017 година, в 9.30 сутринта, същата зала, същия час, ще има представяне на едно проучване под името Нов технологичен подход спрямо различните нарушения, свързани с злоупотребата с различни, различни субстанции. Желая на всички весела коледа и щастлива нова година, весели празници. Надявам се да ви видя на нашето заседание през януари. И така закривам заседанието.